Chers collègues, je vous propose de commencer cette dernière partie de notre réunion de commission avant l'interruption d'été. Et euh, nous... Скъпи колеги, стигнахме до точка 12 на нашия дневен ред. Което значи, че ще изслушаме проучването на комисията за външните измерения на европейската социална политика. Мисля, че тук превода на френски не е особено хубав. Става въпрос за писмения превод. И така. Това е проучване, осъществено от господин Вернер Айшхорт от ИЗА, Дорит Вал Бринг от НИРАС. ИЗА е, е Института за изследвания на, на заедостта и НИРАС, който е датски институт за анализ и стратегии. Това изследване е в рамките на един инициативен доклад на колегата Ришард Валф. Господин докладчик, ако сте съгласен, предлагам първо да изслушаме представенето на изследването и след това вие да сте първи оратор по дебата. Не знам как вие искате да се организирате, господа от различните институции, но и дами, но Разберете се помежду си. Си, мадам ла президент, Благодаря. скъпи членове на Европейския парламент, дами и господа, за нас е удоволствие да представим едно пространно изследване върху външното измерение на социалната политика на Европейския съюз. Днес аз ще чуя допълнителна информация за дейността на парламента и е, е, ще ви предложим изказ... Е, изказване на трима колеги. Колегата Енхорст ще ви въведе в проучването. Господин Валбринг ще ви запознае с подробности за външното измерение на социалната политика, какви са инструментите, какви мерки се прилагат в различни страни. И аз ще се върна за политиката давам думата на моя колега Майкъл, който ще ви запознае с първата половина. Госпожо председател, депутати, в първата глава на нашето изложение искам да посоча основната характеристика на външното измерение на европейската социална политика. Външното мнение се разглежда успоредно с последните събития и оценява отражението на тази социална политика върху страни не членки на Европейския съюз. А, ние всъщност тази външна дейност се изразява в изнасяне на стандарти по труда в недържави членки, т.е. условия на труда и е, права на трудещите се във вътрешната и външната социална политика. Е, искаме да се спрем на работата 2009-2010. От, ран... от началото на 90-те години има различни инициативи е, за е, европейски ценности в социалната дейност. 95-96 година комисията настоя за външно измерение. В последствие At the same time, the program recognized the increasing importance of the external dimension.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 kdy se budu připravovat jako zpravodaj na zprávu na toto téma. Děkuji. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Monsieur Thomas Mann, puis euh, Monsieur Christensen. Ah, pardon, pardon, pardon. J'ai oublié Madame Lambert, puis Monsieur Thomas Mann. Madame Lambert. Uh, well, thank you, and thank you very much for the um, presentation. I've got, uh, I suppose,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 to that. I think some of us might be looking for a bit more ammunition. But, you know, how would you reply to that? That all of this is a distraction, that what really matters is, is the bottom line, and it's more important to have a job before we start talking about the standards of jobs. Alors, cette fois-ci, c'est M. Thomas Mann, puis M. Christensen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich wollte mich bedanken für Ihre Ausarbeitung. Die ist ja immer dann sehr nützlich,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 Германия представи четири изменения. До, с всички съм съгласен и беше посочено, че аспектите на сигурността трябва да се вземат предвид повече, отколкото гъвкавостта. Аз смятам, че трябва да се постигне по-голям баланс. Нашият специалист Кристенсен по Flex Security е тук отпред, но аз знам много добре, че не всеки подкрепя тази позиция. Госпожо Блике, от е, Литва. Една чудесна колега от социал-демократите представи е, доста е, изменения. Аз съм съгласен с тях. Е, същото се отнася и за госпожа Кити от Румъния. Що се отнася до Обединената левица, 44 изменения бяха внесени от тях. За 28 подкрепям, 13 от тях имам проблеми да подкрепя. Госпожа Цимер внесе 5 изменения. аз съм съгласен изцяло с тях. Имам един въпрос само по въпроса съкръщаване на работното място, може да се стигне а, разширяване в публичната служба а, предвид а, демографските промени, но тук не съм съгласен. Патрик Мюряк е, внесе е, доста изменения, от които 10 е, приемам, 166 е, също във връзка с възрастните хора. Той обаче изисква увеличаване на данъците, освен това подкрепя ранното пенсиониране в 127 и иска да се намали е, пенсионната възраст. А тук моята позиция, както казах, не е за единно решение за гъвкавост. Господин Хигинс несе е, 14 изменения. Единственият ми голям проблем е, че аз е, е, не мога да приема, че той поставя семейството в е, основата на обществото и смята, че християн-демократите не биха подкрепили противното. Трябва да се консолидира бюджета. Днес имахме дебат, аз не мога да се съгласа с него. Също темата съкръщаване на работната седмица. Това също не мога да приема, иначе с левите съм съгласен. Що се отнася до зелените, госпожа Корнелис внесе доста изменения, 16 подкрепа подкрепям, смятам, че са чудесни. Проблемът ми е, че при е, тези 4 месеца гаранция, аз съм формулирал 6, за младите хора смятам, е, че е, такава гаранция е, трябва да съдържа и подкрепа, и насърчаване, и двете неща и изисквания да се поставят и да се насърчават тези хора. Що се отнася до интеграцията, аз казах, че това е свързано с готовността на мигрантите да се интегрират, а също и с готовността на местните да ги приемат. Това са две взаимно зависещи неща. Трябва да имаме готовност да приемем а, миграцията е, в различните държави членки, обаче опита е различен и аз имам проблеми. Също така, а, когато става дума за Европейска рамкова директива. Е, мога да посоча също, че имаме е, проблеми. Тази сутрин колегата Хендъл, е, говорихме с него, не сме постигнали изцяло единство, но с колегата Хендъл постигнахме компромис. Някои изменения бяха изтеглени и последната сфера е ЕЦР. Аз мисля, че ти, Виланс, внесе 14 изменения, с 6 мога да се съглася веднага. При 6 други от тези изменения има малък проблем. Ти каза, е, че е, е, трудовите биографии, които не са непрекъснати, нарастват. Тук, като че ли не съм съвсем съгласен, също така беше посочено, че трябва да се осигури грижа за деца от ранна възраст. Такива реформи бяха направени в моята страна, обаче при изменения 223 242 и 240 аз мисля, че могат да се поемат части от тях и да се съгласим с тях. Голяма част от измененията бяха включени дословно. С тези, които имам проблеми, ще разговарям с колегите, за да ги изясня, но повечето от измененията аз приемам. Благодаря. Merci, euh, cher rapporteur de... Благодаря, на докладчика за презентацията. Госпожа Лин иска думата. Благодаря. Наистина беше много нужно, много полезно да се знае как точно ще внесем заедно компромисните изменения. Знам, че нямаме много време, но определено е важно да се постигне споразумение вътре в групата. Така че, може би, ако все пак някои заминат утре сутринта, като мен, примерно, ще можем да поддържаме връзка по имейлите. И а, със сигурност ще има някои изменения, по които няма може да се споразумеем. Надявам се, че ще постигнем все пак а, споразумение и че поне за сега вече има някакво а, законодателство, което е прокарано. Е, най-вече свързано с директивата за заедостта. Що се отнася по новата директива, нека да оставим време на съвета да е, помисли. Но трябва да помислим за важното демографско е, предизвикателство и е съответно да помислим по този въпрос и в рамките на директивата за осигуряване на социални услуги. Тук става въпрос за един пакет, базиращ се на член 13. И това няма нищо общо с заедостта. И се надяваме, че а, можем да постигнем някакво споразумение. Нека, нека да се надяваме, че ще намерим пътя си в а, противоречията, защото знам все пак, че дискриминацията е нещо, което засяга, засяга всички. Във всички държави това е общоевропейски проблем и а, трябва да има законодателство в всички, във всички държави и Знам, че някои държави вече си имат нужното законодателство и ги разбирам, че не искат допълнително, но трябва да намерим компромис. Предполагам, че трябва да намерим компромис също така и по възрастта за пенсиониране. Но мисля, че трябва да оставим на хората най-вече възможността сами да избират дали е, са способни да работят още или не. И колкото Например, трябва да се въведе една възраст, от която нататък хората да си получават пенсиите, а вече те да решат дали ще работят още или не. По параграф 11 казвате, че гъвкавостта на работното място е нещо, нещо много важно, но има много, много възрастни работещи, които искат да работят, но не искат да работят на пълно работно време, искат да работят само един или два дни в седмицата. Така че искам да се изгради някакъв механизъм, който да гарантира а, това, да гарантира заплащанията и пенсиите евентуално на хората, които искат да работят на непълно работно време. А също така, много хора нямат а, близки, които да се грижат за тях. Затова ние трябва да подкрепим а, независимото същество, независимото живеене на тези възрастни хора. За тази цел ние трябва да уменим добри практики с държавите, между държавите членки, за да видим как точно може да се осъществи този процес по възможно най-качествен начин. И нещо друго. Всички трябва да си знаят правилата и правата, извинете. И това въжи както за възрастните, така и за хората с увреждания. Нещо друго. Споменахте а, здравеопазване и въобще а, всякакви грижи за възрастните хора. Ние обаче нямаме компетенции в здравеопазването, поне на това ниво в европейски план. И ще бъде много важно да се погледнат различните традиции в отделните държави членки и а, да се видят, например, кой, а, какъв, какъв достъп до лекарства има в отделните държави. Мисля, че там може да се направи нещо, защото всички се тревожим. А, на... Много често се случва, че в дадени държави хора с определени заболявания не могат да имат достъп, безплатен достъп, примерно, до някакви лекарства. Така че аз съм сигурна, че ще постигнем някакви споразумения, но все пак. Госпожа Кастекс. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия а, за постигане на компромис. Определено ще се радвам да видя възможно най-бързо тези компромисни изменения – и да видя какво предлагате като компромис. Искам само да ви кажа, че от името на социалистите и демократите ще има, така да се каже, точки които, и линии, които няма да пристъпваме и на които ние ще държим. Например, да има една легална възраст за излизането в пенсия. Нещо, което обаче пък да не се застъпва с а, а, гъвкавостта на работата. Може би в такъв случай ще е по-добре да се предвидят едни такива възрастови а, палитри, възрастови слотове и стоиността на пенсията, която трябва да осигури е една достойна старост и недостойни старини, трябва да зависи от правната възраст. И най-важното трябва да е не толкова продължителността на живота, а броят на годините, през които сме си внасяли вноските и през които сме работили. Думата гъвкава сигурност не се противопоставя на а, моята идея. а по-скоро трябва да имаме една сигурност на професионалния път. Когато говорим за пенсии, хората, които, например, а, редуват, примерно, заето с обучение, трябва да са сигурни, че тези периоди на обучение ще се начисляват като стаж за пенсиониране. Защото всеки си има един период, активен период на живота, около 40 години. Разбира се, това зависи от държавите членки. Може да бъде 39 или 42 години. Но общо заето около 40 години активен живот имаме. И върху тези 40 години се зачита малко или много а, на пенсията. Така че да не става, да не става така, че а, да имаме един проблем, свързан с застаряването на населението, с който да се сблъскваме точно преди пенсионирането, а да се помисли за този проблем, проблем по време на целия живот. Относно секторните въпроси, нека да привлека вниманието ви по факта, че няма нужда да имаме а, специфични преговори според секторите. Мисля, че това, което трябва да а, вземем предвид според различните сектори, е доколко е бил тежък труда и условията на труд, при които тези хора са работили. Мисля, че това е всъщност и позицията на Европейската конфедерация на синдикатите, а именно, че трябва да имаме а, професионални браншове, които да решат какви са специфичните особености, специфичните трудности на дадени професии и съответно тези а, оценки трябва да бъдат взети предвид в момента, в който човека трябва да се пенсионира. Това е което исках да кажа. и съответно евентуално ще продължим при е, преговорите. Благодаря. Благодаря, казва госпожа Нелисън, следващия оратор. Извинявайте, че закъснях малко, но доколкото разбирам, а, нещата са положителни и че всички са готови да се сътрудничат това е нещо важно. Намирам, че е добре, че някак си сме инкорпорирали, включили сме а, измерението пол. Исках само да кажа нещо относно а, гаранциите за младите. Казвате, че по-скоро ще се спрете на един срок 6 месеца, а не 4, но миналата седмица в пленарна зала се гласува доклада на госпожа Турнен и там се казваше 4 седмици. Няма ли да е малко странно сега изведнъж да кажем нещо различно от това, което се включва в друг доклад? И нещо друго, изменение 21 от мен, за двустранната интеграция. Съгласна съм, че трябва да има двустранен подход. И съм силно ентусиазирана. Мисля, че вече имаме начални стъпки на такъв подход. И че е вярно, че в новата економика и тези, които те първа ще работят, всъщност имат други тежести, които се стоварват на плещите им. И, но пък от друга страна имаме иммиграция, която също се интегрира в това общество. Така че определено мислех а, а, да имаме такова равенство и евентуално то ще се, ще се подчертае, ако променим малко формулировката на, новата, на изменението. Очаквам с нетърпение да чуя а, вашите компромиси след лятната вакансия. Благодаря, госпожа Харкин. Благодаря. Кратък коментар. Първо искам да благодаря на докладчика за работата. Много положителни са коментарите. А, извинявам се а, мисля, че дойдох след като вече бяхте говорили за моите изменения. И е, единственият коментар, който искам да направя е паралелен с колегата от социалистите. А, това не е съвсем еднакво, но изменение с 248, мое изменение, което говори за комбинирането а, е, има предвид, че тези, които а, искат да вземат част от платените си а, отпуска, за да осъществяват други задължения, а, могат да го направят. Но всъщност тук не е точно същото състояние, същото положение, като това, което говориш, за това, което говореше колегата, а именно ако хора, които искат да се обучават в един момент. Тук ситуацията обаче, въпреки че не е същата, е паралелна, така че ви моля да помислите. Благодаря. Има ли други желаящи за изказване? В такъв случай, господин докладчик, моля. Ja, vielen Dank, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ich... Уважаеми колеги, аз ще бъда също кратък. Ние двамата сме калени в битки и сме постигнали много компромиси в миналото. Ще направим това и сега. Когато става дума за антидискриминационната е, директива и тук е, става дума за конфликти, които се срещат не само при нас, но и при други. Сега, що се отнася до участниците, аз мисля, че утре до е, след обед е, ще можем да <coughs> представим предложенията за компромиси и първите седмици след лятната почивка ще имаме достатъчно време да изработим достатъчно добри предложения за компромис, които да удовлетворяват всички. Също така, а, ние не сме разглеждали темата порабилитет, но сме разглеждали темата пенсии и а, установяваме тук разликите членки, които са доста големи. А, някои а, твърдят, че а, искат да имат пенсия, с която да могат да живеят до края на живота си. И мисля, че а, трябва да се използва възможност за създаване на такива условия. Тоест, на възрастните хора трябва да се даде възможност да разполагат наистина със средства, които да им дадат възможност да преживяват. Трябва да бъде сърцевината на този доклад е, справедливост между поколенията е, означава че а, е, трябва а, е, да се а, е, даде възможност на онези възрастни хора, които а, могат да работят, да работят. И за това смятам, че не трябва да имаме ограничаване а, в регулирането на възрастта. В Германия пенсионната възраст е 67 години. А, опозицията се опитва да внесе някои изменения. Аз а, обаче искам да кажа, че все пак има хора, възрастни, които са още жизнени, искат да използват тази възможност и да могат да работят. Т.е. възрастта не трябва да се превръща в фактор за дискриминация. Другият опит да се създадат е, е, работни места, в които целенасочено да работят и млади и стари, това е чудесно. Това се използва, е, това е нещо, чрез което се използва положителната творческа енергия на по-възрастните хора. Младите хора не трябва да бъдат все пак толкова много млади, за да не могат да участват в мерки за образование. Възрастните хора не могат пък да кажат, е ние сме вече много възрастни и не можем да участваме в нищо, но това, което трябва да ги обединява като възрастови групи е да могат да бъдат сплотени в предприятието и всичко това са примери, които трябва да получат повече публичност. Аз мисля, че не е правилно да установяваме някаква определена пенсионна възраст. Повече гъвкавост, преговори между партньорите в колективното трудово договаряне. Това е пътя. Аз знам, че има формулировки в Европейският е, е, синдикален съюз това да се определя по браншове, обаче е, трябва да се постигне споразумение между социалните партньори. Аз съм за социалното партньорство, аз съм за колективните трудови договори и тяхното спазване, обаче понякога е важно повече да се учи отчитат интересите на хората. Правилно посочи Улу, че става дума за флексикюрити и така че тук също не трябва да се прекалява от прекалено много гъвкавост да се губи сигурността. Сега, що се отнася до 6 месеца, 4 месеца, тук нещата са различни. Аз искам да посоча изменение 228, което съдържа важен елемент за нашия дебат, който бихме могли да проведем по-късно. Важна е взаимност, важно е да намерим добър баланс между поколенията, а не да Настрояваме поколенията едни срещу други. Що се отнася до казаното от госпожа Харкин, там има четири е, изменения. Е, с едно мога да се съглася, е, а пък 248 е, също внася доста важен елемент е, в нашия доклад. Затова искам да благодаря на всички. Е, опитвахме се да намерим компромиси и сега е, ще е, видим дали тези компромиси работят на практика. И смятам, че накрая все пак можем да направим нещо, което да се обенчае с успех и още веднъж благодаря на всички за съдействието. Благодаря. Благодаря за тези, тази информация. Предполагам, че ще имаме допълнителна телен напредък това лято. И а, сега единственото, което мога да ви пожелая е приятна вакансия и ще ще се видим на 13 септември в 1 часа на следващото ни заседание. Благодаря.